Bene, buonasera. Non siamo numerosissimi, siamo sufficienti. Мисля, че сме достатъчно вече на брой. Имаме кворум, вероятно заради съвместната парламентарна асамблея с АКТБ. Не всички са тук. Искам да ви напомня, че се излъчва заседанието по интернет. Получили сте Проекта за дневен ред на 16 май беше разпространено. Някои изменения също бяха разпространени. Госпожа Ятен Маки не е тук, а тя помоли нейната точка от дневния ред да мине първа. Надявам се да се справим в хода на работата. Моят доклад искам да ви напомня – по а, членове 20, 27 и 50 ще се отложи, защото очакваме от а, председателя да получим а, материал и се надявам, че с тези уточнения е прият дневния ред и преминаваме към точка 2 съобщения на председателя. Отдела по политиката или така наречения тематичен отдел ни изпрати известие за ратифициране на следните договори. Договора за стабилността, координацията и управлението на економически и паричния съюз, накратко кратко фискалния договор, както придоби популярност, и договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност. Те са в процес на ратификация съгласно член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз. Трябва да приемем и протоколите от предишните ни заседания, както следва 20 декември 2011, 19 и 20 март 2012 и 17 април тази година. Разполагате с текста на протоколите не очаквам изказвания по тях. Надявам се, ако няма възражения, да бъдат прияти до края на заседанието. Виждам, че госпожа Ятен Маки вече е тук. Да, да. Да, не я виждах, защото е, точно пред нея сервираха кафе. Повтарям, че по нейна молба Точка 6, по която тя докладва, ще мине като точка първа. Госпожа Ятен Маки беше определена за докладчик по становището на 28 февруари. Тя е изготвила проекто становище. В него тя изяснява необходимостта от административно-процесуален кодекс, но нека да я чуем нея. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че направихте промяната в дневния ред. Тя се налага, защото имам работа в друга парламентарна комисия. Сега преминавам на фински. Siis kyseessä on mahdollisesti ja toivottavasti laadittu, laadittava hallintolaki tai asetus. Ja perusteet. Надявам се, че е, по темата, по която е становището, ще се вземе отношение, защото е на основата на Лисабонския договор – Член 298 изисква да се приеме такъв кодекс за Европейския съюз и всички негови институции, за да се регламентира въпросът за доброто управление. В Кодекса за добро поведение на администрацията се посочват принципите, и практиката на добрата администрация. Договорът вече влезе в сила. Той има голямо значение както за служителите на институциите, така и гражданите. за служителите този кодекс има голямо значение, защото той посочва кои принципи са в основата на добрата администрация, доброто управление. Когато те са написани черно на бяло, администрацията ще може по-лесно да ги прилага. За гражданите също е важно да следят дали има отклоняване от предписаното законодателните актове. Гражданите искат да знаят как работи администрацията. Същевременно, кодексът ще укрепи легитимността на Европейския съюз, а това има много голямо значение. Може би и вие, както мен, сте чели във вестник Herald Tribune резултатите от социологическото проучване на Евробарометър, за съжаление, те никак не могат да ни зарадват. Трябва да се предприемат стъпки за преодоляване на съществуващото положение и за укрепване на легитимността в никакъв случай не правя революционни предложения. Всички държави членки имат закони за доброто управление. Мога да дам пример с Великобритания. Андрю, който седи до мен, много добре е запознат с този закон. Той е в системата на обичайното право, но и в северноевропейските страни тази регламентация заема важно място в политически обществения живот. На равнището на Европейския съюз обаче нямаме такъв акт. Още през 2001 година Европейският омбудсман предложи документ с основните етични принципи. Той е прият от Европейския парламент, но в никакъв случай няма силата на законодателен акт. Задължителна сила има и хартата за основните права и в нея изрично се посочва, че гражданите имат право на добро управление, добра администрация и на решаване на въпросите, по безпристрастен, справедлив, своевременен и законосъобразен начин. Това е основополагащ принцип. Изискванията за независимост и неутралност трябва да бъдат спазвани на практика. И за това трябва да се предприемат съответните мерки. Това е което мога да кажа като увод. Е, с удоволствие ще отговоря на вашите мнения и въпроси. Благодаря. Грация. Благодаря. На госпожа Ятен Маки. Откривам разискванията по тази точка. Някой иска ли да вземе думата? Да, заповядайте. А, да, си, си. Господин Агния. Благодаря, господин председателю. Тук ме наричат Аньо, по-италианшват го, но аз се казвам Агнио, това е твърдо Г, а не мекото ня на италиански. И така, предложението за минимални изисквания за качеството на работата на европейските институции може да остане а, празна фраза, ако няма конкретни действия. Защо ще приемаме още правила, ще въвеждаме още бюрокрация и ще натоварваме още повече европейският дънакоплатец? самия факт, че се налага да се въведе стандарт за качество, говори зле за качеството на работата, която е извършена до сега. Няма да се подобри образа на Европейския съюз в очите на гражданите, ако бъдат прияти такива стандарти, които безмилостно и безусловно ще бъдат потъпквани от служителите във всекидневната им работа. И това ще реши ли кризата, с която се борят държавите членки? Едва ли. Благодаря. Грация, Манюля Тейне. Следващия оратор. Чухме британския колега. По принцип, проявявам разбиране към британската позиция по редица въпроси, но тук трябва да отчитаме не само британската позиция, защото говорим за предложение, което се отнася до всички държави членки и Европейския съюз като цяло. Когато работих в комисията, бях ужасена, когато узнах, че нямаме кодекс който да разписва административните ни процедури. В отделни области имаме известно регламентиране, но така или иначе административните процедури си остават една сива зона. За един юрист подобен пропуск е непонятен. Мога да кажа, че ако нямам а, основания, посочени в законодателен акт, да обжалвам решения, взети по силата на друг, то тогава аз съм напълно безпомощна. И а, когато не разполагаме с съответните законодателни актове в областта на административното право, не можем да преодоляваме съществуващите проблеми. Правната традиция на държавите членки е твърде разнообразна и ще бъде много трудно да се намери унифицирана рецепта, е единно законодателство, което да се прилага към всички процедури и всички области, в които нормативният разнобой е твърде голям. В конкретните области са ни необходими и специфични административни процедури, но това идва по-късно. Важно е да имаме обща административна норма, която да разписва административните процедури, каква е процедурата, примерно когато се получи известие или пията, какви са сроковете, какви са възможностите за реагиране. Да не говорим за гражданите. Те са в изключително трудно положение. Трябва ли 10 пъти да пишат едно и също писмо, за да разберат на 11-я, че са го адресирали погрешно и не са предприяти никакви мерки? тук имаме е, една слабост на правовия ред, която трябва да бъде преодоляна. Благодаря. Благодаря, заповядайте. Да, в началото на доклада има нещо, което казва, че проблем на Европейския съюз е, че гражданите поставят под въпрос законността му. Не е достатъчно откровено все по-голям брой е, граждани направо го отричат. Т.е. доста недвусмислена присъда. И всичко това се дължи не само на това, че слугите не са така достатъчно приятелски или усмихнати, да го кажем. Има неща, които уронват легитимността. И ако един документ А е същия като документ Б, а, а се а, изработва за, при затворени врати, трябва да бъде допустим. А, ако хората, на хората има обещан референдум, трябва да има референдум. Хората искат да живеят в мир и приятелство с а, съседите си. А, и това е съвсем приемливо, но те не искат да бъдат управлявани от съседите си. Има много неща, които бих насърчил в доклада. Авторката казва, че документите трябва да са ясни, лесно разбираеми. И тук тя е съвсем права, казвайки това. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Господин председател, добър ден на всички. Колегата ми, Александър, казва, че време е да говорим за нещо, което той а, сложи под надслова британска позиция. Аз мога да ви уверя, че няма такова нещо. Не съществува такова нещо като британска позиция по въпроса за административно-процесуалното право на Европейския съюз. И наистина има най-различни така, предресъдъци а, у самите членове на парламента, британския парламент по този въпрос. Аз самият гледам а, да точка, на точка 6 на договора за функциониране на Европейския съюз като една допълнителна компетенция, където се говори за административно сътрудничество, като голяма потенциална стъпка напред – за едно по-високо качествено добро управление. И аз смятам, че авторите на договора, на Лисабонския договор, трябва да бъдат похвалени за това. Проведе се голяма дискусия в конвента относно това какво се има предвид за това. И идеята, че края ние ще законодателстваме, е, мисля, правилният, правилното решение като продукт на дълга дискусия. Така че съм удовлетворен, че правим крачка напред в тази област. Аз самият е, а, трябва да е, се запознае с проекта доклада на комисията е, Юри, което още не съм направил, за да видя как се предвижват нещата по него. Искам, бих искал ние е, да обърнем внимание най-вече на понятието административно сътрудничество е описано в член 6 на договори за функциониране на Европейския съюз, тъй като тук не става дума само, не говорим само за администрирането на институциите, агенциите на Европейския съюз, а за едно съвместно действие или сътрудничество между националните администрации и формулировката –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 ma credo che sia opportuno sentire su questo punto la nostra relatrice, il nostro relatore che è Ilkef. Prego. Ho pronunciato bene il nome Ilkef questa volta, sì. Thank you, Mr. Chairman. You correctly said that we are going to talk again about costs and efforts and uh, savings, but this time in a little bit different context. Uh, I would like just to remind that in its decision from September last year,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 благодаря на всички, които се изказаха, защото аз самия завърших този доклад и го представих пред вас, съпроводен с много открити въпроси, на които нямах изчерпателния отговор и все още не твърдя, че имам отговор на всички въпроси, които бяха повдигнати тук. Съгласен съм първо, че темата за използването на езиците на държавите членки – на Европейския съюз е деликатна тема. Второ, че на пръв поглед като че ли не бива да свързваме тази тема с прагматичната и дори малко студена тема за пари и за економии. А, съгласен съм, че всеки, който би работил върху такъв доклад, би работил в рамките на една дилема – и се надявам заедно да намерим изход, альтернатива на тази дилема. По принцип всички въпроси от света на езиците са сложни и деликатни. Без да губя времето на комисията, само ще припомня, че на Западните Балкани от един единствен език се родиха четири нови – сега този език за сърбите е сръбски, за харватите е харватски, за бошняците той е бошнячки или босненски, което е трудно обяснимо от лингвистичната наука. А черногорците наричат този език, на който говореха сърбо-харватски, вече го наричат черногорски. И когато тези народи, техните държави, влезат в Европейския съюз, те ще бъдат заредени техните депутати със същия патос, с който говори днес всеки от нас. Но искам дебело да подчертая, че в предложенията, които са конструкцията на този доклад, няма никакъв опит за дискриминация на един език или за фаворизиране на друг език. Вероятно някакви накърнени чувства в бъдеще може би ще възникнат но срещу това ние наистина, наистина ще имаме економия на пари, економия на време и една по-упростена картина. Защото съгласете се, че са много малко хората, които говорят само един език в съвременния свят. И когато тук се каза, че ще, бъд, ще пострадат бедните държави, аз съм готов да споря. В бедните държави средния гражданин говори обикновено три езика. Защото трябва да работи в богатите държави, или защото трябва да посреща като туристи хора от богатите държави. Позволете ми малка нескромност. На 10 години аз говорех руски, на 19 години говорих английски, на 20 години проговорих на немски, а когато бях в армията, научих малко турски. И бях гражданин на бедна държава. Тоест искам да кажа, не бива да абсолютизираме някои от тези предложения. Те не са фатални. Аз използвах одеве думата еклектизъм. Вероятно това ще бъде една от опасностите, но тя е преодолима. Тоест, самите доклади ще бъдат на английски. Всички изказвания на други езици обаче ще съществуват на езиците, на които са произнесени. А когато някой иска да си поръча част от този доклад, неговото желание ще бъде удовлетворено на езика, на който поръча тази част от доклада да му бъде осигурена и изпратена в неговия офис. Разбира се, през времето, което ще определи уважаемия председател на комисията за поправки, аз наистина очаквам интересни, оригинални идеи, които може би ще омекотят тези неизбежни противоречия към днешна дата. Благодаря ви. Thank you very much.